Hello, good afternoon. Uh, Добър ден на всички. Добре дошли на днешното заседание. Първо, относно дневния ред, имаме някои промени в проекто дневния ред. Първо по точка 11 който е по процедурата по уведомяване, уведомление, ще бъде отложена тази точка за заседанието от 4 декември и след това по 20-та точка за Европейската програма за развитие, за насърчаване и на конкурентоспособността и иновативните способности на европейската индустрия за отбраната. Гласуването ще бъде утре. И разглеждането. Ако нямате забележки, можем да считаме дневния ред за прият. Някои общи забележки. Първо, заседанието се излъчва по интернет директно. Предполагам всички вече сте получили новия брой на брошурата на ИМКО. Тази седмица е седмицата на Африка в парламента и беше предложено от господин Таяни, нашият председател, да се опитаме да направим допълнителна информация преди срещата на върха Европейски съюз Африка, която ще се състои в Абиджан в следващата седмица. Също одобрение на протокола от заседанията от септември октомври. Ако няма забележки или ако няма такива до края на заседанието, те ще бъдат считани за приети. И така, първата точка от дневния ред е докладването по а, текущи междуинституционални преговори и събития а, така наречената ECC. Това е а, Европейски кодекс за електронна комуникация. Колегата, която отговаря, е в задръстване. Това се случва. Ще дойде тук малко по-късно, така че в момента чакаме докладчика ни, чакаме също и, и, доклад, и комисар Московици, който а, ще дойде след малко и ще чакаме до, докато дойде. Okay, so now that uh, we... И така, комисар Московици е тук. Благодаря ви, че сте тук. И преди да ви дам думата, искам да приветствам uh, колегите и гостите. Uh, господин Сталер, който е наш гост тук. Надявам се от Шотландия. Кой... Надявам се да имате а, интересен ден в Европейския парламент. Благодаря на комисаря за присъствието. Целта на заседанието, което имаме сега, е да дискутираме напредъка по а, работната програма на комисията и планът за управление 2017 за а, митниците и също бъдещите инициативи в тази област. Следващото, което ще обсъждаме, са законодателните досиета, които вече са представени от комисията и някои, които ще бъдат представени също за в бъдеще, които са в нашия ресор и приоритетите за края на 2017 и началото на 2018, за да видим как ще се планира края на легислатурата. Господин Московици, благодаря. Госпожо председател, дами и господа, смесни председатели, дами и господа депутати, ще се възползвам от присъствието на преводачи, за да говоря на френски това ще бъде <laughs> официалният език на Европейския съюз след Брексит за всички. Но вече е официален език. Казвам го като напълно зачитам нашите шотландски гости и британски гости, също и приятели. Радвам се да ви видя тук. Видяхме се за последно през юни и обсъждахме също митниците, но също и борбата с финансирането на тероризма и задълбочаването на вътрешния пазар и смятам, че е добрият момент да обобщим сега. Ще започна с митниците. Говорихме много за различните елементи, които интересуват вашата комисия и да, определено това е много важно звено от вътрешния пазар, като се има предвид, че идеята за вътрешни граници не могат всъщност да съществува без външните граници и тези външни граници трябва да бъдат защитени и с, за целите на търговията и това всъщност е ключовото значение на митниците. Разбира се, митническите правила трябва да бъдат адаптирани непрекъснато, като си има предвид променещи си контекст на а, световната търговия, цифровизацията на процедурите, също а, се развива много бързо, продажбите онлайн и да не забравяме и а, все по-голямата изобретателност на престъпните мрежи, за да избегнат от нашия контрол. Това са все предизвикателства пред митниците на 21 век. Нещо друго относно новия кодекс на митниците, той има за цел да модернизира и опрости а, процедурите на митниците, за да ги адаптират към реалността на 21 век. Сега всички следим прилагането на тези процедури и напомням още веднъж желанието за сътрудничество и прозрачност за, с което работим с Европейския парламент. В момента се изготви един доклад за прилагането на митническия кодекс, който помага на парламента, на съвета и на комисията, разбира се, а, според член 294 приложението на а, актовете. И митниците те не съществуват отделно. Те са част от една цялостна реалност, която е, е свързана с економическата активност. И за това трябва да следим всички тези елементи. Има един дълъг процес на консултации, който ни позволи да стигнем до различни е, модификации на пакета за кодекса, митническия кодекс, който стартира от 2016. И всъщност предприятията имат нужда от един реалистичен график, за да могат да въведат Примерно информатичните системи, предвидени по митническия кодекс, това е задължителна част от регламента. И като знаем колко е сложна задачата им, стана ясно през изминалите месеци, че 17 електронни системи а, свързани с кодекса, не могат да бъдат завършени напълно до 2020 година. Така че няма смисъл още от сега да а, обявяваме, че ще за крайна дата 2020, като не бихме могли да я спазим. Комисията казва, че 80% от електронните системи за митниците ще бъдат въведени и завършени до 2020 но като се взема предвид резултатите, мисля, че трябва да отложим тази дата, може би някъде към 2025. И за това има изменения на кодекса, които ще бъдат представени в началото на 2018 за промяна на делегираните актове по кодекса. Това предложение ще бъде представено пред вас в началото на 2018 година и искам да напомня, че ще има пълни консултации с парламента в рамките на да, това преразглеждане. И така, правната рамка на този кодекс има за цел да улесни процедурите и също да даде допълнителни инструменти за контрол по границите но целта, която сме си поставили е правилната и трябва да се придържаме към нея. И също, нека да не забравяме, че има все по-голямо количество на покупките онлайн. Това е голям източник на економическо развитие. И сме направили много предложения, най-вече в областта на ДНДС, за да можем да насърчим развитието на онлайн търговията. Едновременно с това тя е свързана и с други заплахи, като увеличаване броя на фалшивите продукти, на неотговарящи на европейските изисквания и така нататък. Именно за това този кодекс а, предвижда края на почтенската декларация за изпращане. А, преди имаше такива, за да оценят стоиността на продукта а сега а, повечето държави вече имат ефективни системи за контрол. това е част от съвместната работа между митници и почтенските услуги и а, ще продължим в тази насока, ако се наложи. И третата тема, също много важна, а именно вноса на, а, контрола на вноса на културни ценности. А, митниците не ни защитават само от рискови търговци, но също така и ни предпазват от други по- неясни заплахи, например международния тероризъм. Тук митниците също могат да играят ключова роля като всъщност се борят с финансирането на терористичните мрежи. Знаете, че съвета Екофин поиска преди около една година да стартираме една стратегия за борба с финансирането на тероризма и предложението, което ви е направено днес, се вписва в тази рамка. И така, знаем, че тази организация, която наричаме а, Исламска държава или а, ИДИЛ, но всъщност въобще не е държава, се финансира като продава археологически ценности, които са внесени нелегално в Европейския съюз. Другите, е, всичките тези парични средства а, послужат също и за продажбата на оръжие, покупки на оръжие и а, пране на пари. Именно за това включихме нови контроли на митническо естество при внос на културни ценности. Идеята е да се сложи край на този трафик, като се забрани вноса на, ев... в Европейския съюз на културни ценности, които са изнесени незаконно. И а, митниците ще могат да заключат, така да се каже, европейския пазар за подобни ценности, културни ценности. Тези, тези правила ще се прилагат и в свободните пристанища. Говорим за ценности, които са на, на възраст над 250 години. знаете, че има също и други разпоредби в това отношение, които се прилагат от Съединените щати, както и той сара. Така че не искам да, нашия прак да се разминава с този на международните организации. Още повече, че тази цифра всъщност ще позволи да не се създава допълнителна административна тежест, без пък да се засяга търговията с модерни културни ценности и да не пречим по този начин на развитието на културната търговия. И така, три основни стълба. Дефиниция на културна ценност, която се внася, какво е артефакт и така нататък. А, тук се включват всичките основни елементи. И тук общо взето се препокриваме с дефиницията на ЮНЕСКО. Второ, нови задължения относно документацията, Обърках се, каза комисаря. И двата пъти говорих за ЮНЕСКО, не за ОСР. И така. Но. Да. А, имайки предвид също така, че и новата председателка на ЮНЕСКО, генерална директорка е французойка. И а, нека да включим тук правила за а, книгите и така нататък. Вносителите трябва да се подложат на а, е, една процедура по сертификация или самосертификация. И трето, прилагането на практика от ключово значение. Митническите власти могат да конфискуват някакви културни ценности, за които не е доказано, че се изнасят законно. Съответно, това е една мярка, която ще бъде придружена и с информационни кампании. Ще има също така обучение на митническите служители. Това не е нова професия, но все пак ще трябва да бъдат обучени и това ще го направим също в партньорство с ЮНЕСКО. И а, този регламент ни напомня голямото разнообразие на стоките, които митниците на Европейския съюз контролират всеки ден. И именно за това има нужда да има правила и модерни средства, за да могат да от контрола по границите в най-добрите условия. Ето, това е общо взето каквото исках да кажа. Разбира се, наблягам на тази последна инициатива, всичко е спешно, разбира се. Вече бях пред две компетентни комисии на парламента и разчитам на вашия парламент да приеме бързо тази инициатива, защото тя ми се струва разумна, от общ интерес и също считам, че е много видима в момента, в който почти надвихме ислямска държава, но все пак тероризма остава голяма осезаема заплаха за нашето изстрадало население. Благодаря и очаквам вашите въпроси. Благодаря. Euh, euh, euh, благодаря много, господин комисар. Най-напред е, бих се обърнала към е, депутатите да зададат въпроси. Първият въпрос е, представител на Европейската народна партия. Е, благодаря ви много, господин комисар, е, за тази последна информация, която съсредоточихте в толкова голяма степен върху културните ценности е, като се има предвид е, положението, което предизвика ислямска държава, но това е свързано в значителна степен и с напускането на обедненото кралство на е, Европейския съюз. Бих искала да ви задам въпрос от малко по-различен дълг. Говорим за митническия съюз какво е положението на този митнически съюз предвид преговорите по Брексит и евентуалните митнически разпоредби, които е, ще бъдат създадени след е, напускането на Обедненото кралство или запазването на настоящите митнически разпоредби години след напускането на Обедненото кралство? Това е много важен въпрос за нас. Друг въпрос. Друг въпрос, е, който е свързан с данъчното облагане. Това е част от вашите правомощия. Основно е, е, новите очертания на новата дигитална данъчна система на единия пазар и защитата на потребителите. Всички сме убедени, че трябва да се усъвремени е, данъчния подход, за да може при цифровата економика е, данъчната система да остане честна и почтенна. Вашите инициативи са високо оценени от депутатите. Искам обаче да разбера, можете ли да съобщите малко повече подробности по бъдещото законодателство и как предложението е, за ново консолидиран корпоративен данък новата консолидирана основа на този данък. Е, как ще функционират малките средни предприятия в е, е, единния пазар? Това засяга както мен, така и депутатите като цяло. Никола Дантен има думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря от все сърце комисар Московици е, за възгледа, който изложи върху данъчната политика. Сред е, е, всяка политика, която ние обсъждаме, смятаме, че данъчната политика е най-пренебрегната. А това е нещо много важно. Трябва да се защити единния пазар е, и най-вече неговите външни граници. За мен това е от ключово значение. Миналата седмица в пленарна зала гласувахме предложение, е, което се отнася до инструментите за търговска закрила. Е, те са много важни, поставихме ударението върху тях. Необходим ни е пазар, който да може да функционира в международен пазар. С други думи, европейските предприятия трябва да бъдат защитени срещу всяка форма на дъмпинг или на нелоялна конкуренция. Но всичко това може да остане е, само на хартия, ако границите не функционират, ако не ни защитават е, срещу фалшификатите, е, срещу е, евентуално е, изливане в Европейския съюз на продукти, които не отговарят на необходимите стандарти за сигурност. Радвам се на заключението, което ви изложихте, господин председа... Е, комисар, но все пак искам да изразя безпокойства. Този е, митнически кодекс много трудно ще се приложи. Предвидени са изключения е, по е, някои елементи, както вие казахте. Искам да кажа, че това не е положително. На второ място, връзката е, с митническите санкции, които бяха прияти и в съвета. Трудно е да можем да разчитаме на ефективна митническа система, без да бъде на лице единна система за санкции, за контрол, е, за минимални критерии. По този начин ще се е, гарантира движението на такива продукти в Европейския съюз. Европейската комисия е предвижда ли политически действия в съвета, например, предвижда ли въпрос по тези аспекти? И трета точка, коя, на, кой, на която и колегата се спря, въпроса за Брексит. Вече е набрана някаква инерция. Е, това зависи от взаимоотношенията между Европейския съюз и Обединеното кралство. Остава обаче един аспект, макар да е ясно, че според парламента и Европейската комисия не би следвало да има твърда граница между Република Ирландия и Северна Ирландия, но, не, но това не би следвало да бъде слабото звено в защитата на вътрешния пазар. Така че не знам при дебатите в Европейската комисия или дали господин Бърния като водещ преговарящ е, се е спрял на въпроса за е, контрола на границите или е, просто няма да има такава твърда граница, която никой не желае. Това са моите безпокойства. Още нещо. Данъчното облагане на търговията в интернет, така наречените web таксис. Ще може ли това да стане в сравнително кратък интервал от време? Отново, това отразява на желанието ни да намерим граници. Господин Дантон, благодаря Арлин, благодаря господин комисар за това, че дойдохте. Ясно е, че митниците са сложен и предизвикателен въпрос. Съжалявам, че е, няма достатъчно депутати. Мога да ви кажа, е, че много от нас в Бедненто кралство съзнаваме колко сложен може да бъде този въпрос. Искам да ви задам два въпроса, които не са свързани с Брексит. Единият от тях е свързан с така наречените прагове де минимум, де минимус, т.е. минималните прагове в електронната търговия. За момента това са 22 евро при внос е, на електронна търговия. Е, много избирателни на райони, не само в Едненото кралство в е, Белгия, и защо другите държави членки ще бъдат ударени от това. Говори и има писмо до техните митнически власти. Обикновено това е в червено. Търси се някаква альтернатива съвет от Европейски Европейски съюз. Като си има предвид, че вие е, носите нещо с себе си, вие лично въведохте прак от 400 евро. Е, как оправдавате е, този минимален прак от 22 евро в електронната търговия? Това не е ли начин да се насърчи електронната търговия за нашата промишленост тук при износа? Може би трябва да, да убедим нашите търговски партньори, но и потребителите тук. Втория ми въпрос електронната система. Тук в Обедненото кралство е, е, ние сме склонни да приемем е, сложни електронни системи. Обикновено това е много по-сложно, колкото се мисли, но това беше инициатива по модернизирането на митниците. Тук има проблеми. Има ангажимент от страна на държавите членки, но той не беше изпълнен. Това се отразява на вътрешния пазар и на връзките ни с партньорите. Три въпроса свързани с това. Е, комисията как смята, какво ще бъде отражението на това закъснение, защото не е спазен срока? Е, когато кодекса беше приятен 2013 година, е, това беше нещо маргинално. Системата още не беше готова да работи. Това не създава ли накрая отрицателен прецедент? Комисията инвестира толкова политически капитал в търговията онлайн. Това е ключова област за тази комисия Русия. Не постигате ли обратен резултат, когато сте е, толкова толерантни към държавите членки, е, когато те е, забавят приложението? Председателката, благодаря. Може би първите три въпроса и след това ще има втори тур. Или Анес първо ще зададе въпроса. Благодаря, госпожо председател. Исках и аз да задам въпроса си в този кръг от дискусията. Разочаровах се от начина по който комисарите обяви тези 22, 22 или 25. Що се отнася до електронната търговия, във всеки случай в Нидерландия митниците не бяха доволни от това предложение, защото там системата ни е добра и трябва да се очаква от другите страни, които нямат такива добри системи, да ги подобрят и тогава да се продължи напред. В такъв случай а, няма да има стъпка назад. А, митниците са обезпокоени, а, защото предложението е важно и за вътрешния пазар като цяло. Усещам, че има ниско ниво на амбиция от страна на комисаря. Темата обаче е важна и ем, забавянето не е в интерес за държавите членки. Какви са проблемите, свързани с пускането в експлоатация, с влизането в сила, какво могат да направят държавите членки, защо толкова се протакат нещата на национално ниво. Митниците са свикнали да работят с рискови модели. Сега тук се говори в предложението и за културни за предмети на културата. Корупцията обаче е явление, което засилва своето значение. В Нидерландия от години има случаи на корупция и ние не сме на някъде високо в скалата на корупцията, по-скоро сме някъде а, долу. Какви, е, каквито и мерки да се предприемат, корупцията си остава. При новите системи има допълнителни възможности за има повече възможности за изпращане на стоки с висока стойност по други канали, където контролът е занижен. Е, вие споменахте и а, е, Ислямска държава за това, че посредством корумпирани митнически органи успява да се финансират, но а, митническата политика трябва да е обвързана с антикорупционната политика, така че да може да се подобрят нещата. Catherine you also had a question for the Commissioner. Uh, uh, Още един въпрос към комисаря. Благодаря. Благодаря и на колегите. Може би ще повторя някои от казаните неща. Първо, разбира се, стандартите за митническо сътрудничество. Това е от критично значение за постиженията на единния пазар, но правните дейности трябва да се опитват да се спазят с това. Говорим за артефакти, за копии и така нататък. Всичко, което може да се направи. 20 или, уви не 27, само 20 държави членки е, може би трябва да окажат по-голям натиск. Вие, ние взехме решение през 2013 и тогава казахте си комисия, когато обсъдихме въпроса. Ние не знаехме ли? Знаехме, преди 4 години продължаваме да знаем и продължаваме да водим една и съща дискусия. Това е въпрос на държавите членки. Отново и отново държавите членки не постигат резултата за нас като съюз. Та въпросът е какво можем да подобрим, как да бъдем по-ефективни. Говорим за технологични решения. Технологични решенията може би да са на лице, но кои са те? Отново ние сме много разочаровани, че тук няма много депутати въпроса с депутатите остава в страни, в страни, но всъщност то е от ключово значение за резултата на единия пазар, който искаме да видим при следващите председателства е, и когато има отново европейски избори, въпросът ще се обсъжда. И отново по Брексит. Не искам ние да напускаме нито единия пазар, нито е, митнически съюз. Последиците са толкова сериозни, както за Обединеното кралство, така и за стоките, които ще се внасят. Примерно, е, говеждото месо. Е, различни варианти се обсъждат. Е, говорим в, 11 ПМ, в 11 часа Обединеното кралство ще напусне Европейския съюз. Сега Обединеното кралство прави каквото може, но въпросът е какво става с останалите членове на Европейския съюз, ако предвидения сценарий не се осъществи. И накрая Виржиния Розие. Благодаря, е, госпожо председател, благодаря, господин комисар, за тези изчерпателни пояснения. Приветствам е, предложението е, върху контрол върху вноса на културни паметници на предмет на изкуството. Това е сериозно безпокойство за нас исках е, да се спра на четири точки. Митническия кодекс на Европейския съюз с информацията, която вие предоставите по структурирано сътрудничество. Естествено, че сме разочаровани от сроковете, ние сме нетърпеливи, но отвън този изключително полезен разговор, който водим сега, можете ли писменно да ни кажете докъде се е стигнало? Парламента вече помоли за това. Не, бихме искали да получим писмена информация, за да можем малко по-точно и подробно да разберем докъде са стигнали едните и другите съответно държавите членки, отговорността на държавите членки. Вече беше зададен въпроса, но аз работя по този въпрос. По текста за хармонизиране на митническите санкции, е, това е общо правило, това е за да, важно за да има единен пазар и е хармонизирани санкции. Именно тези санкции на нарушенията е, трябва е, да са на лице, за да няма изкривяване в практиката на държавите членки. Знам, че има е, блокиране в съвета. Ще отпадне ли това? Нещо, което засяга както вътрешния пазар, така и контрола на границите ни ролята на митническите проверки е да не могат е, да влизат е, фалшификати на нашия вътрешен пазар. Но трябва да има общи правила, общи дефиниции за определени продукти. Например, при сълскостопанските продукти можем да разберем какъв е происхода им, но за други продукти няма дори дефиниция. Има е, е, фалшификати, които дори не се наречени така, като например при земеделските продукти е, с определен происход. Това дори не може да се провери, не може да се разбере дали нещо е фалшификат или не. Преди две години парламента настоя Европейската комисия да направи предложения за да има определение на понятието за наечийски продукт, за да може митническите служби по-добре да го защитават. И накрая, вътрешен пазар, данъчни служби и упростяването на работата на малките и средни предприятия за е, интраевропейската търговия между държавите членки с промяната на ДДС. Виждаме, че днес акцизите не са променени, така че се фрагментира вътрешния пазар. Имам предвид търговия, която ми е много близка на сърцето, предвид происхода ми, търговията на вино. Е, днес производителите не могат да изнасят по-лесно към определена клиентела в държавите членки, защото не се опростяват акцизите. Дали няма да се приеме модела на ДДС, за да може вътрешния пазар в тази област да функционира съвсем законно, като се плаща дължимото на съответните данъчни служби. Предварително ви благодаря за качеството на този обмен. Господин комисар, имаше много въпроси към вас. Ще ви дам думата за отговор. Благодаря, госпожо председател. Ще започна с една обща забележка. Нека да кажа, че на комисията не липса амбиция относно митниците. Въпреки, че въпросът е много сложен, той си остава от жизнено значение и трябва да се намерят средства, за да можем да я представим както подобава пред общественото мнение. Мисля, че вече ви казах за трафика на културни ценности, изнесени незаконно. Мисля, че има консенсус по тази тема. И смятам, че наистина ам, трябва да се изтъкне тук и ролята на митниците. Но първо, относно Брексит. Ще ви разочаровам. Но със сигурност знаете какво ще отговоря. Имаме само един преговарящ от страна на комисията, Мишел Барние. Разбира се. Всички комисари участват, аз също, като комисар по митническите въпроси, изготвяме е, подготовката но самите преговори се водят от преговарящия. Аз а, не разисквам митници с съответният министър на Обединеното кралство. Мисля, че това всъщност е по-добра стратегия от европейска гледна точка. И втората точка, по която ще ви разочаровам всички вас относно Брексит, е, че първото е първо. Тоест, нека да е ясно. Трябва да решим въпросите, които са ключови при разделението, да не го наричаме развод, а именно границите с Ирландия, свободното движение на хората и чак тогава да престъпим към бъдещите отношения, търговски и други. Сега знаем, че търсим някакви споразумения и също разглеждаме въпросите за преходния период, за а, единия пазар, за търговските споразумения. Вярно, те са ключови теми в дискусиите, но тези дискусии ще започнат след като се приключат първата част от преговорите. А, и сега, по първата част, не сме, не че сме в задънена улица, но сме в много тежки времена и всички се надяваме, че ще има напредък преди края на тази година. Работим по темата, по въпроса. Разбира се, говорим и с Обединеното кралство. И така, смятам, че ще можем да напреднем, но си даваме сметка, че по въпросите за граници, за митници, те ще са важни в следващия кръг на преговорите. И точно това се опитваме да направим, да подготвим този кръг, а не да импровизираме, когато стане времето. Тоест да можем да бъдем наистина добре готови, да имаме стратегия и да имаме вече някаква позиция. Що се отнася до цифровото облагане? Това е интересна и важна тема, която вече беше разисквана много подробно в а, рамките на Г20, а също така и на ОИСР. Ще дам няколко отговора. Първо, това е световен проблем. Не е проблем само на национално ниво или на европейско ниво. Това е световен проблем, който трябва да бъде разрешен глобално. Именно за това Европейския съюз иска да бъде с лидерската роля в рамките на ОСР и да намери решение, което да бъде споделено, особено с нашите американски приятели. Знаете, че има работна група в рамките на ОСР, които ще издаде своя доклад в началото на 2018 година, след което ще обсъждаме резултатите от този доклад на следващото заседание на Г20 на министерско ниво, на министрите на економиката и финансите. След това ще търсим други решения. Това е първото ниво. Второто, даваме си сметка, че а, ние като един съюз, интегриран единен пазар, ще имаме нужда от допълнително законодателство. Така че имаме глобален проблем, който има нужда от глобален отговор. И това е структурен проблем, който има нужда от структурен отговор. И този структурен отговор е а, общата м- CCTV. Това е консолидираната данъчна основа. Предложението вече съществува. Това е много амбициозно предложение и смятам, че е много добре адаптирано за въвеждането на понятието цифрово присъствие в рамките на данъчното облагане на фирмите за бъдеще. Знам кога изтича мандата на тази комисия, ноември 2019. Смятам, че моят мандат ще бъде успешен, ако успеем да приемем общата консолидирана данъчна основа за фирмите до тогава това ще бъде а, данъчното облагане на, за, на фирмите за бъдещето, 21 век. Има също така и други предложения от други страни, които казват, не можем да чакаме, искаме по-бързи решения, искаме конкретни решения тук, сега. А, но тези бързи, конкретни решения, аз нямам нищо против, но само ако те не а, м, пречат на възможността да направим ключовата реформа след това. Това е предложението на комисията и смятам, че това е бъдещето за Европейския съюз. М- нека да сме наясно. Имаме нужда от такова силно предложение – за 2018 и комисията ще излезе с такова предложение. Предполагам, че това ще стане през март или април 2018, защото то трябва да бъде прието преди края на мандата ни. Още веднъж знам, че вие също, вашият мандат също изтича през 2019, така че всички вървим към една и съща цел. И ще трябва да работим много усилено през 2018. Това е моето становище по различните такси, данъци. Никола Дантея работи по нея. Разглеждаме и други опции това не е най-предпочитаната ми опция или най-любимия ми сценарий. Не. Просто нещата са свързани и трябва да свържим всяка, всяко предложение за някакъв данък с обща консолидирана данъчна основа. Също за а, директивата която ще въведе границите обратно между Европейския съюз и Обединеното кралство. Там се предвиждат процедурите, но това са неща, които ще бъдат разисквани във втората фаза на преговорите. Относно измененията за митническия кодекс, той влезе в сила през май 2016. Много сложно комплексно законодателство. Но той представлява също е общия документ, основният документ за работа на европейските митници, който е сравнително простен. и аз считам, че това е един много добър инструмент, който позволява над 3 милиона евро, на стоки на стоеност на милиони евро да могат да преминават всеки ден през границите на Европейския съюз и позволява добро сътрудничество между търговски оператори и държавите членки. Относно рамката за нарушенията и санкциите, Европейския парламент приключи първото четене на този документ и искаше съвета да действа бързо. Но някои от елементите, които представите пред комисията, а, всъщност не могат да бъдат приложени от комисията, са в правомощията на държавите членки. Не, не, не, не говоря за всички забележки тук, госпожо, не. Комисията прие част от парламентарните изменения и представи вече своята позиция на парламента и съвета през септември тази година. Комисията счита, че заключенията в съвета могат да бъдат преразгледани и за това предложението за санкциите е много важна стъпка за напредъка на досието. Комисията счита, че няма никакви изменения да се оттегли предложението, тъй като на този етап няма а, дискусия на текста по членове. Относно фалшивите стоки, комисията си дава сметка, че трафика на такива фалшиви стопи, стоки е а, широко разпространен. Искаме да приложим на практика а, законодателството за интелектуалната собственост, което предоставя а, много, голем, много голяма защита за търговската марка. Но също така, нека да не забравяме, че 80% от тези стоки идват от Китай. Така че а, тук играме на котка и мишка. И също имаме голяма част от тях, които идват от Хонг-Конг. Затова отворихме два офиса, е, един в Китай, един в Хонг-Конг, за да можем да работим точно по тези а, специфични проблеми. А когато говорим за обмен на информация между митническите власти. Работим в рамките на пакета за стоките и а, комисията разработва правен акт, който да подсили рамката за контрол и за насърчаване на по-системното сътрудничество за обмен на информация между отделните власти. Какво можем да направим, за да гарантираме, че онлайн платформите за декларирането на данъците ще функционират правилно. И тук разглеждаме различните опции, които а, са представени, а, бяха представени от комисията през септември тази година. Попитаха ме какво ще направим за а, а, увеличаване на прага на, за ДДС за малки колети до 22 евро. Милиони такива колети се внасят в Европейския съюз а, всяка година и точно там са големите измами. И това всъщност а, води до загуба на конкурентоспособност за нашия бизнес, защото големите предприятия трябва да а, налагат ДДС за, всяк, за стока на стоеност дори един цент. И именно за това е по-изгодно да се внасят такива стоки от други държави. И за това ние предпочетохме да се промени предложението и а, от 2018 ще има е, митническа, електронна митническа декларация за всички колети, без значение стоиността им. Наличието на тези електронни данни, данни стават възоснова на критериите оценка на риска и се очаква, че над 75% а, от колетите и пратките на стойност по 150 евро ще бъдат а, ще попаднат тук. Смятам, че това е правилният начин да процедираме. На господин Дион. Амбиция беше ключовата ви дума. За чия амбиция говорите? Не се чувствам критикуван защото комисията наистина има голяма амбиция за митниците, но трябва да приемем реалността. А реалността е, че задачата е много сложна и че цената за въвеждане на новата система е висока и трябва да признаем, че 17-та система, която е свързана с кода, не може да бъде завършена преди 2020 ще бъде нереалистично да кажем обратното. Но комисията все пак повтаря. 80% от това, което ще бъде свършено, ще се направи до 2020. И след това оставяме, е, отговаряме на искането на някои държави членки, както и на търговските представители, да отложим крайната дата за приложение на някои от системите, не на всички, до 2025. Изчитаме, че това е най-реалистичният подход отново, който ни противоречи на амбициите. Амбиция без реализъм се нарича фантазия. Именно за това отложихме въвеждането на практика на тези IT системи, и се консултирахме с държавите членки преди да решим какъв да е новия планинг за а, тези системи. Искаме те да напреднат по-бързо, но все пак а, трябва да приемем реалността на някои държави членки. По въпроса на госпожа Розие отбелязах си вашите въпроси, но те не са лесни за отговор, особено за ам, произведените ръчно продукти. Ще ви отговоря писменно и също така а, относно продажбите на разстояние. А, да, евентуално ще има един обработка на един новише за акцизите, но това, което е важно, е да приключим с а, регламента за ДДС и се надяваме, че това ще бъде решено на следващия кофе. И повтарям това, което беше казано за незаконния трафик на културни ценности. Желая наистина да работим заедно и да напреднем в приемането на а, този важен текст, който ще позволи на нашите а, митнически служители да имаме още по-добри инструменти, за да сме още по-ефикасни. Благодаря, господин комисар. Просто искам да задам един въпрос. относно вътрешния пазар на различни чувствителни стоки. Нещо, което е много важно за митниците по митническия кодекс. Разбира се, и вие споменахте за ролята на митническите органи. Та, да, според нас, тук не става въпрос за бизнес тема, за търговска тема. Не знам дали имате някакви идеи по този въпрос. Да, това всъщност е тема, митническа тема, но доста отделна. Тя беше спомената в рамките на борбата с финансирането на тероризма. Това е част от стратегията, която изготвяме, за да може съвета да разглежда темата после. И смятам, че това е една много широка амбиция, защото всъщност трябва да спрем пилеенето на а, културните ресурси, на културните ценности и да се върнат тия културни ценности на истинските им собственици. Разбира се, също и за да предотвратим организираната престъпност. Именно за това това предложение е малко по-настрани от останалите. То е много специфично. Митниците със сигурност вече да, мога да кажа, че работят по тази тема. Бях във Франция, в Холандия, видях как митниците работят по темата, видях на летище Руаси Гол залавянето, конфискуването на, на един сирийски барелев, който беше на стойност 350 милиона. Така че ето това е ролята на митниците. И също да направим а, понятието а, търговия с културни ценности отговорно. И да не се гледа на тях като на чисто търговски стоки. Благодаря. Uh, of, of the... Искам да ви благодаря, господин комисар, за вашето посещение. Може да разчитате на нашата комисия, за да си сътрудничим. Благодаря ви. И аз винаги ще се радвам да бъда тук по тези теми, е, да ви говоря по тези теми, които смятам, че са много важни. Okay, um, so uh, I think it was very Благодаря. Смятам, че срещата с комисаря Московиси беше много интересна. Аз ще напусна. Рожа ще ме замества, докато дойде Дита, която е в задръстване и така Рожа. Сега ти поемаш председателството. От мен довиждане и до утре. Um, Само за няколко минути аз ще председателствам и се надявам Дита да дойде след няколко секунди. Не знам колко е лошо положението с а, движението. Сега минаваме към точка 6 от дневния ни ред. Годишен доклад относно политиката в областта на конкуренцията. Докладчик е, е госпожа Кристел Шаладемонза. Ще й дам думата след няколко минути. Това е становище по член 53 и то е свързано с доклада на ЕКОН. Комисията изготвя годишен доклад, по, свързан с конкуренцията в Европейския съюз за предходната година. ЕКОН е включил в първи анекс авторизирането на становищата по собствена инициатива и затова тук говорим за автоматична авторизация, автоматично одобряване. Първо Кристел Шодемозе е, има думата в качеството на докладчик. Благодаря. Госпожо председател, радвам се да ви видя. Ще говоря на датски. Øh, er Благодаря, че ми давате думата. Всичко, което каза председателката току-що е вярно. Това е доклад на Европейската комисия, свързан с европейската политика по конкурентоспособност и ние трябва да дадем своето становище по този въпрос. Има основания да изкажем похвала към комисията за работата, която е свършила в областта на политиката по конкурентоспособност. Не говорим тук за критика, а за желание да бъдат обхванати ам, в по-голяма степен някои области. Като цяло комисията се справя много добре. Важно е вътрешния пазар да функционира както трябва като нашите правила трябва да бъдат прилагани, да се стигне до ам, лоялна конкуренция между предприятията и от това да се възползват потребителите. Това е, попада и в правомощията на държавите членки. В док... нашето становище към доклада на ЕКОН имаме различни предложения, имаме различни компромисни изменения които договорихме. Благодаря на докладчиците в Сянка, които казаха съдействие при изготвянето на 10-те компромисни изменения. Наблегнали сме на тези а, области, по които ИМКО има изключителни правомощия. А, като искам да кажа, че конкуренцията е много важна за правилното функциониране на а, вътрешния пазар. Има три политически групи, които са подкрепили всички компромисни изменения. Останалите политически групи подкрепят почти всички компромиси, изключение на малко от тях. Има различни теми, които са обхванати. Няма да изчитам сега компромисите. В някои се посочва необходимостта от това да има справяне с случаите, в които някои предприятия се ползват от ам, данъчни облегчения, които са непропорционални. Трябва да се предприемат мерки, които да са в подкрепа на малките и средни предприятия. Трябва да се превремат мерки за по-доброто функциониране на дигиталния пазар, допълнителни мерки, що се отнася и до конкуренцията, правилата, които съществуват до сега да се прилагат надлежно, да се използват онлайн платформите и да се гарантира, че и в тази област има лоялна конкуренция в рамките на вътрешния пазар. Предвижда се механизъм за подаване на групови искове, колективни искове. Потребителите трябва да са част от добре функциониращата конкуренция в рамките на вътрешния пазар и в тази връзка трябва да разполагат съответния инструмент относно правилата за обществените, продук... Е, обществените поръчки, те също да бъдат е, спазвани изпълнени надлежно. Това са ам, неща, които сме обсъждали тук в нашата комисия, именно, че обществените поръчки трябва да са от полза за обществото и за околната среда. Това е нашето становище по доклада на ЕКОН. Както вече казах, компромиса по-голям си час бяха подкрепени от мнозинството и се надявам, че утре по време на гласуването всички ще могат да приемат предложените изменения. Благодаря ви. Благодаря ти, Кристел. Има няколко докладчици в сянка. Не виждам дали всички са тук, на някои са тук. Иржи Пошписил се извинява за отсъствието си, но както знаете в Чехия се сформира правителство и може би заради това е останал там. Имам нещо, което ще изчета от негово име. Um, Посочва се, че работата по становището с докладчика беше много конструктивна и успяхме да постигнем добри компромиси като общо нашата позиция беше фокуса да падне върху политиката за конкуренцията, а да не се обхващат и други политики, като социалната и економическата. Ние настояхме за това да има яснота при използването на терминологията, особено когато говорим за командироването и данъчното облагане, теми, които са чувствителни. И така, с цел да се избегнат всякакви погрешни тълкования тълкования и недоразумения. Понякога по-малко означава повече. Ние сме убедени, че като цяло имаме добри правила, но понякога не се прилагат изцяло или пък последователно. Що се отнася до политиката за конкуренцията, то трябва съответните заинтересовани страни да бъдат насърчавани да прилагат надлежно съществуващите правила. Като цяло съм доволен, че сме постигнали компромис по текста, свързан с плащането на данъците, свързан и с дигиталния пазар и а, що се отнася до финансирането и политиката за конкуренцията. Приемаме призива за колективните искове. Трябва да се избягва намеса в правомощията и компетенциите на националните органи, що се отнася до изпълнението на политиката за конкуренция на национално ниво. Искам да благодаря още веднъж на госпожа докладчика, на всички докладчици в Сянка за тяхното сътрудничество и откритост. Ам, това е от Иржи Пошпишил. А, сега госпожа Мобарик, не я виждам, нито пък някой, който да си изкаже от нейно име. Даниел Далтън ще говори от името на госпожа Мобарик. Благодаря. Тя иска да се извини за това, че не е тук има проблем с полета от Шотландия. Иска да благодаря на Кристел и на нейния екип за работата, която са положили по компромисните изменения. Като цяло докладът е балансиран. ЕКР няма подкрепи компромис 26. Не можем да подкрепим компромис 2, защото текстът не е ясен и се отдалечава от темата за конкуренцията, идеята за данъчното облагане може да подлежи на всякакви тълкования. Не трябва да се отдалечаваме от същността на доклада и не искаме тук да говорим за достатъчно ниво на платени данъци. Темата е много сложна и не може да бъде реш, решен проблема, като се включи в част от текста. Проблема трябва да се отнесе на световно ниво. Компромис 6 за колективните искове. Ние искаме засегнатите страни да бъдат компенсирани надлежно и може би трябва да има друг доклад, който да а, обхване схемите за колективните искове. Госпожа Мобарък смята, че трябва да се обсъди тази тема допълнително. Искам да благодаря на колегите, които са подкрепили някои от идеите на ЕКР и а, именно по какъв начин чрез ефективната конкуренция могат да се а, а, постигнат а, целите с, а, свързани с политиката на конкуренцията и че а, трябва да има а, подход, който да пасва в в всяка една ситуация и а, а, във всички държави членки. Денис, имаш думата. Благодаря. Благодаря на докладчика за отличната и работа по това становище. За нас е много важно а, да се подчертае, че конкуренцията е част от ИМКО, защото е свързана с вътрешния пазар. Но ако видите как функционира вътрешния пазар, ще останете с впечатлението, че а, Понякога пазарът не е изцяло отворен към нови предприятия, които навлизат на пазара. Понякога не е достатъчно да има само трима участници. Понякога има много участници на пазара, които обхваща, да речем, много производители на селско-стопански продукти, ако ам, погледнем а, в частност а, хранителната верига. Добре е селскостопанските производители да имат повече а, възможности при водене на преговори и договаряне на условията. Ние ще подкрепим почти всички компромиси. Ако не можем някой да подкрепим, ще ги се въздържим. За първи път, трябва да кажа, в историята на нашата политическа група ГУЕ ще подкрепим този доклад. Благодаря. Кристел, ако искаш нещо да кажеш. Благодаря за коментарите. Имаме различни изходни позиции, но това, което е положително в парламента е, че може да се, стигнат, е, може да се постигнат компромиси, може да се формулира текст, който да бъде подкрепен от повечето. Радваме се, че ГУЕ за първи път ще подкрепи това становище, е, свързано с доклада за политиката за конкуренция. Благодаря ви. Благодаря. Има още е, няколко седмици, докато се стигне до окончателното решение. Може би да се изчистят и всички различия до тогава. Може би да преминем към следващата точка от дневния ред. Нашият председател все още не е тук. И сега мисля, че трябва да преминем към точка четвърта или не. Yeah. No? Yeah? She was the one who was nominated for. Ah, yeah, that's true. Sorry. Yes, sorry. Yes, yes, yes, yes, yes. Cooperative, cooperative intelligent Преминаваме към следващата точка за съвместните интелигентни транспортни системи. Дита не е тук, все още за това няма как да разгледаме нейния доклад. Точка 7 от нашия доклад е свързан с Европейската стратегия относно съвместните интелигентни транспортни системи. Господин Ван Милдърбург е тук от Алде. Добре, ще ви дам думата. И след това ще дадем думата на докладчиците в сянка. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на колегите ми депутати за техния принос. Като цяло по проекто доклада получихме 39 изменения. Радва, радва ме посоката на тези изменения. Те допълват моя доклад до голяма степен. Ще ми се да постигна възможно най-много компромисни изменения, така че списъкът за гласуване да не е прекомерно дълъг и гласуването да е по-ефективно. Като цяло ще има някои е, изменения, които са извън е, компромисите. Е, ще предложа пет компромиса. Последния параграф ще бъде отделен там, където се говори за мандата за делегираните актове, що се отнася до директивата за интелигентните транспортни системи. Ще има допълнителен параграф, където ще се посочи киберсигурността. По време на първата дискусия беше посочено, че трябва да се подчертае значението на този аспект и да се гарантира сигурността на съвместните интелигентни транспортни системи. Относно стандартизирането на данните, има такова изменение за допълнение. Аз съм съгласен с това допълнение, защото Европа не може да се разглежда отделно, изолирано. Има и изменение, което е част а, от оценката на въздействието на комисията. Това е 19-то изменение, ще е трудно да бъде прието. 36-то изменение също не поставя фокуса върху а, тези системи. Ам, технологичната неутралност, това е нещо, което също е важно и ще бъде отразено в проекта компромисите. Е, ще има някои изменения, които ще отбеля... бъдат отбелязани с минус от мен, защото не са в унисон с принципа за технологичната неутралност. Не мога да си е, представя нещо такова. Съжалявам, че господин Далта не е тук. Той има изменения по, 5, е, по мрежата 5G. Да, аз също искам да има развитие по е, тази мрежа, но не можем да искаме от комисията да изключи тази система система, преди въобще тя да е развита. Както казах, аз съм убеден, че в крайна сметка най-добрата технология ще бъде установена на пазара. За това законодателя трябва да настоява за технологичната неутралност необходимо да се, да се гарантира, че всички транспортни средства в поне в бъдеще ще имат възможност да си общуват а, едни с други и съответно системите трябва да са оперативно съвместими между отделните видове транспорт, между отделните марки. Трябва да се постигне а, правилния баланс а, между транспортни средства, които са свързани, които не са свързани. Като цяло съв, оперативната съвметимост е много важна за мен. Нещо друго, параграф 3, той описва правата на потребителите, правото им на защита на личните данни, правото им на лична неприкосновеност. Това са допълнения, които са включени в изменения. Ще направя, може би, предложения, свързани е, с, автомобилните производители е, да не използват е, данни без предварителното изрично съгласие на потребителите. Имко иска да подчертае важността на правата на потребителите и така да обобщя на сроковете за измененията по докладът на Тран е утре 2 часа след обяд. Първоначалната версия, обсъждана в комисията Тран, е добра, е, доб, е добра, но някак си се смесват нещата с приоритетите на ИМКО и за това е, е, трябва да се каже, че ние ще действаме в духа на приоритетите на ИМКО, така че нашето становище да бъде взето предвид, когато се занимаваме с становището на Тран. Утре ще бъде изпратена информация до докладчиците в Сянка на 29 ноември в 9 часа сутринта имаме среща с тях. И не на последно място искам да благодаря на секретарята на ИМКО и на госпожа Джонсън за оказаната подкрепа. Очаквам с нетърпение да предприем следващите стъпки в този процес. Благо... Съжалявам, че ви отнех повече време и ви благодаря за вниманието. Благодаря ви за това, че подчертахте значението на ИМКО при изготвянето на този доклад и на това становище във връзка с доклад на ТРАН. Докладчикът в Сянка от ЕНП, господин Поспишил, който не е тук, но отново имам нещо написано от него на английски и ще го изчета. So he also thanks very much. Е, той също благодари за сътрудничеството. Е, Помоли ме да спомена следното. Първо, Европейската народна партия подкрепя развитието и осъществяването на съвместни интелигентни транспортни системи. Повечето от 39-те изменения имат общ знаменател. Въпреки това, създаването на компромисни изменения не трябва да е толкова сложно, като че ли всички политически е, партии са съгласни с философията на автора на доклада. Европейската народна партия не е изключение. Ние настояваме за транспорт, е, който да опазва околната среда е, в духа е, на прилагането на CITC за бъдеще бъдеще. Е, в нашето изменение номер 2, което е съвместимо с изменение номер 3 от колегите от Социал-демократическата партия, в нашето шесто изменение, е, както и колегата от ЕКР, господин Далтон, надявам се, че ще се върне, той може би за малко излезе, ще се върне, в неговото изменение 8 се подчертава значението на запазването на нашата обща СИТС конкурентоспособност и е съгласен, че развиването на такива интелигентни транспортни системи трябва да получи подкрепата на Европейския съюз в изменение номер 29 ние твърдим, че трябва да се обърне изключително внимание на киберсигурността, за да се предотвратят хакерски атаки и е, други измами. Е, киберсигурността е, е отразена в е, много изменения на колегите от комисията ИМКО, от други политически групи и за нас е радост, че всички са наясно с опасността, която е на лице за да се предпазим от кибератаките, ние първо трябва да предположим гаранция за личните карти на потребителите. В нашето изменение 14-то, както и в измененията на други колеги, виждаме, че има ясно съгласие в целият политически спектър. Почти свършвам. В изменение 21 е, ние говорим за CTS, които трябва да създадат разумна рамка за техническа съвместимост и хармонизиране на данните, за да може да и, и има е, взаимно свързаност на всички нива. Според нас, основните партньори на комисията трябва да бъдат Министерствата на транспорта и национални е, ведомства, изобщо е, Сдружение на професионалисти. Очакваме е, сътрудничество с, с автора на проектостановището, с другите докладчици в сянка по компромисните изменения. Много благодаря. Така, това беше мнението е, на нашия докладчик в Сянка от Европейската народна партия, от Социал-демократическата партия. Докладчик Сянка е господин Марк Тарабела. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Преди да навляза в същността на въпроса, ще бъда кратък. Когато говорим за либерализация на пазара, искам да внеса една отрицателна нотка. Искам да ви кажа, че в моето се село на 120 км от тук всички искат да имат 3G или 4G е, интернет. Мисълта ми е, че либерализацията на всички пазари в селските е, райони хората страдат повече, отколкото на други места защото понякога може да ни е мъчно за миналото. Това е ставало в Белгия. В жителите на селските райони са могли да се възползват почти едновременно с жителите на градските. Докато тук говорим за свързаност, такава няма, защото няма инвестиции, защото не е рентабилно да оборудваш е, село 30 или от 150 жители. Така че има бели зони, които не са покрити. Е, дължа да подчертая това, защото днес е, е, е вис, е, свързаността с висок дебит е от ключово значение, особено в селските райони. Далеч не е така, обаче Белгия не е най-тежкият случай в Европейския съюз, може би един от най-малко тежките. Но взаимосвързаността е много важно, ако искаме да развиваме транспорта, за да може да има свободни професии. Лекари, инженери, дизайнери, фотографи. Ако искаме те да работят в селски райони, всичко това е въпрос на транспорт. Либерализацията доведе до отрицателен ефект, особено в е, селските райони. Господин Валтенбург каза, прекалено много изменения са внесени. Може би ще постигнем лесно компромис. Както господин Милтенбург подчерта, много изменения вървят в една посока. Както и вие, госпожо председател, подчертахте, искам да се спра на четири точки. На първо, за моята група е важно всичко да бъде лесно достъпно и съответно да се гарантира сигурността, особено при съвместните интелигентни транспортни системи. Да се увеличи енергийната ефективност, да можем съвместно да опазваме околната среда. На второ място, това също ще бъде обект на консенсус, е, на същна потребност да се спазват правата на потребителите при защитата на техните лични данни, съобразно правната рамка на Европейския съюз върху защитата на данните. Третата точка няма да представлява проблем да се прилагат високи стандарти по киберсигурността. Госпожо председател, вие го казахте, но това явно е общо безпокойство, това ме радва. Е, киберсигурността трябва да бъде обект на внимание всички държави членки, за да няма кибератаки и информационно пиратство. Това е най-голямата опасност. Най-голямата опасност са кибер атаките. И накрая този вид транспорта да се отрази върху е, заетостта, всеки вид работа. Тази е, економика на сътрудничеството може да бъде за сметка на е, работниците. Примерно, когато доставяте храна, обикновено съвремени роби извършват това. Трябва да се търси социален баланс. Нормално е социалистите и демократите да внесат дадат такъв нюанс. Кой друг ще го направи? Радвам се, че ще е, работя с докладчиците е, в сянка и с основния докладчик, защото е, комисията транспорт всъщност е водеща по това досие. Председателката, благодаря, Марк. Ако правилно видях и Олга иска да каже нещо. Благодаря ви за думата. Исках само да добавя няколко точки. Бих искала да благодаря за този висококачествен доклад. Той беше разработен с нашия докладчик, с депутатите от Комисията Транспорт. Ние отблизо ще следим съдбата на този доклад във водещата комисия. Аз съм предложила няколко изменения те трябва да бъдат разгледани и от докладчика, и докладчиците в Сянка. Имаме предвид така наречената услуга e-call. Е, в миналото аз работих по този въпрос. Имам предвид доклада по e-call. Искам само да ви напомня, че през 2020 година регламента e-call влиза в сила. Това включва повикване от е, платформа, е, която е съвместима с останалите и до която има достъп. Тук трябва да има яснота под какви условия ще се е, осъществява този достъп, кой ще има достъп. Ние преди години обсъждахме регламента ИКОЛ. Беше много трудно да се предвидят такива правила. И за това днес е желателно е, да видим какъв е, напредък е постигнат от е, основните участници на пазара. Аз съм сигурна, че докладчика е говорил за информираното съгласие, защото трябва потребителя да изрази съгласието си, неговите лични данни да се складират или използват по какъвто и да било начин. Това е обекта на изменение номер 13. И накрая, информацията до потребителите, когато говорим за ограниченията на тези интелигентни системи по съображения за сигурност и безопасност трябва да разберем е, в каква степен те могат да бъдат полезни. Така че Изменение 38 и 26 е свързано с информацията, която трябва да се предостави на потребителите. Като цяло смятам, че ще постигнем съгласие и очаквам гласуването. Председателката Матиас, може би искаш да отговориш? Аз ще бъда съвсем кратък. Мисля, че повечето от вашите забележки ще бъдат взети предвид трябва да обсъдим въпроса между докладчиците в сянка, но трябва да не забравяме каква е основната цел на този доклад. Радвам се с това, което каза Олга, че водещата комисия транспорт в максимална степен ще е, с, има предвид нашето мнение. Трябва да има интелигентен подход, но всички забележки на колегите ме убеждават в нивото на резултат. Благодаря. Благодаря за работата. така. Съвсем набързо. Точка 8. И сега ще дам, дам, ще дам думата на Дита Харанцова. Как беше задръстването? Maybe, uh, maybe you want to sit here. That's, uh, yes. Then you are closer to.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 Добър ден, колеги. Извинявайте, че закъснях толкова много, но а, Николай е готов да поеме а, и да разказва за неговия доклад, така че няма да се бавя много а, относно директивата. И а, тук говорим за реформата в професионалните услуги. Николай, имаш думата. Grazie Presidente, ben arrivata. Eh, io ringrazio innanzitutto su questo dossier. Благодаря. И така, по тази тема искам да благодаря на докладчика в сянка, докладчиците в сянка за великолепната работа. Нещо, което ще продължим. Искам да благодарим и за коментарите, които направихте и по време на дискусиите, както и в писмен вид. По-голямата част от тези забележки вече са вписани в компромисните изменения постигнахме споразумение по повечето такива компромисни изменения и смятам, че можем да постигнем консенсус по абсолютно всички точки, включително и все още проблематичните. Напомням, че основният проблем на тази точка е да постигнем равновесие между двете основни насоки, които са противоположни. Първо, от една страна, нуждата да има правила, които да насърчават конкуренцията и а, да подсилват мобилността на, професион... на, на фирмите и от друга страна също защита на услугите и възможността да се постигат цели, свързани с обществените интереси, като едновременно с това се гарантират правата на потребителите и на крайните а, потребители. Всичко това е, е, е предложено в компромисите. И именно за това считам, че е необходимо да се припомни, че е, крайната цел на държавите членки, на институциите, не е да се опитат да регламентира абсолютно всичко, а да постигне една а, законодателна рамка, която да е ефективна и да взима предвид технологичните промени и цифровата революция. Така че се опитахме да постигнем тази тема и да разгледаме различните точки тук. И така, следвайки тази логика, комисията трябва да посочи различни елементи. А, смятам, че комисията трябва също да продължи да развива инструменти за оценка, които да са много по-сложни, за да се оцени качеството и постигането на целите, също така и прозрачността. Тази регламентация на професионалните услуги ще бъде необходима първо за самите професионалисти, но също така и за потребителите на тези услуги. Но както всяка оценка, на тези правила, всичко трябва да се направи, взимайки предвид специфичните фактори от количествен и качествен характер. И именно там трябва да върви инициативата на комисията. Трябва да се вземат предвид тези аспекти, възоснова на които идеите ще бъдат продължени. Това е компромис 23. И така, считам, че ясното посочване на целите от общ характер е нещо, което се вписва и в договорите и също и в съдебните решения, които следваха през годините и които ще бъдат постигнати с някакви решения в крайна сметка, всичко това беше взето предвид при компромис 16. Работихме там с колегата Шваб по теста за пропорционалност. И списъкът, който предлагам тук, в 16 компромис, е, е с, идентичен с това, което предложи колегата Шваб в компромис 5 по своя текст. Също предложихме компромисно изменение 18 което прави връзката между теста за пропорционалност и препоръките на комисията, за да се вземат предвид предложенията за изменения от колегите по тази тема. Голям брой компромисни предложения са направени по тази директива от 2005, която в последствие беше разглеждана през 2013. Тя е много важна за държавите членки и се опитваме тук да представим в различните компромиси как различните директиви трябва да бъдат приложени на практика с прозрачност и желание от държавите членки, и по-специално тези по член 59 с пълното участие на а, отделните заинтересовани страни. Тук има компромиси 9, 10, 11, 12 и 13. Само с пълното прилагане на тази директива ще успеем да получим един, една наистина представителна рамка на услугите и ще можем да ги сравняваме помежду им. Друг, друг важен елемент. Имаме нужда от е, правна рамка, но също така и от активна политика, е, политики, които всъщност да са координирани, за да подкрепят дейността на тези предприятия. Особено в рамките на предизвикателство на цифровизацията. И а, е, тези услуги трябва да позволят, всъщност позволяват повече а, движение в Европа и а, евентуално ще има допълнително финансиране възоснова на факта, че тези междупрофесионални организации могат да се свържат с малките и средни предприятия. Има също така и една нова глава, свързана с от, за бъдещето на въпросните институции. Целта е да се разгледа съвместно текста. и да няма такъв фрагментиран вид. И също искам да благодаря на колегите и една докладчица в Сянка за сътрудничеството. Благодаря, Никола. Андреш. Шваб. А, и аз имам а, да, какво да кажа. Аз а, го играя като секретариат на НП днес. Не знам защо всички отсъстват. Да. Да. Аз съм тук. Само аз. И така. Андре Шваб не може да бъде тук. Знаете, че Германия има определено са настъпили трудни времена за коалицията. И така искам да благодаря от негово име за сътрудничеството по тази важна тема. Той смята, че всички основни точки за НП по тази тема са добре отразени в компромисните изменения. Това означава особено а, факта, че самият регламент не може да бъде а, пречка. Подобен регламент има много положителни аспекти. Осигурява високо качество на услугите, прозрачност за потребителите относно ам, квалификациите на предлагащи услугата и също ам, особено гарантиране от професионалната браншова организация или камера. Също трябва да се види дали този регламент е пропорционален, недискриминиращ и справедлив. Второ, препоръките да не се замесват, за, заместват необходимостта от процедурите за нарушение. Комисията знае каква е професионалната регламентация в различните държави членки и че а, тя не винаги съответства на европейските закони. Комисията а, решава тези въпроси чрез допълнителни препоръки, но те всъщност не заместват правно прилагащи мерки, свързани с процедури на нарушения. И нещо друго важно за Андрея Шваб. Факторът за ограничаване може да бъде използван само като критерий за свръхрегулиране. То този индикатор за ограничаване гледа количествените данни и не прави оценка на качеството на регламента, което означава, че той е а, относителен и не може да се счита като доказателство, че държавите членки имат твърде добро или твърде лошо законодателство. И още веднъж колегата благодари за сътрудничеството и напомня, че графика е много важен, особено като си има предвид, че ще има гласуване на 4 декември. Благодаря. Благодаря, Ружа. От ЕКР Ерхат Цулик трябваше да вземе думата, но го няма, така че някой друг иска ли? Ако не, в такъв случай от Алда Ясен Госемович. Благодаря, госпожо председател. Нека първо да изразя благодарности към господин Данти за великолепната работа по време на заседанието на докладчиците в Сянка. Много градивен процес, както чухме от НП и всички сме много доволни от факта, че Алдем може да подкрепи голямата част от компромисите. Подкрепяме компромис от 1 до 15, 18 до 22, 24, 26 и 30. В случаите на компромис 16 и 17 подкрепяме коментарите на ЕКР, които а, видяхме преди заседанието. И също имаме малки изменения, които искаме да включим в компромис 23 31 но това са много дребни промени. Със сигурност ще можем да намерим решение. А, иначе, като цяло считаме, че докладът е много добър, компромисите са много добри и, мож... и се радваме да обявим подкрепата си. Благодаря. Благодаря. Кой? Господин Машталка? Няма го. Зелените? Няма никой. И FDD? НФ? Не. Няма ги. Някой друг иска ли да вземе думата? Не. Никола? И аз искам да благодаря на колегите за техните забележки, най-вече за свършената работа по време на а, изготвянето на измененията и компромисите. Нека да напомня по изменение 16. А, взехме списъкът, който беше предложен от докладчика на НП Андрея Шваб относно текста. И а, точно там се говори за този тест за пропорционалност, който е от законодателен характер. Но а, явно сме оставили частта, която беше, която удовлетворяваше всички. Смятам, че бихме могли да подобрим формулировката. Отбелязвам си всичко, което беше казано. И така или иначе, това е текст, който ще бъде е, обект на консенсус и ще разгледаме е, важните теми, свързани с европейските услуги. Благодаря. Сега да видим следващата точка. Okay, uh, so uh, as you know, there were slight changes. Както знаете, имаше малки промени в дневния ред. Не, ням, не можахме да разгледаме новините от трилога. Аз ще го направя. Това е по първата точка от дневния ред, именно Европейския кодекс за електронни комуникации. Както знаете, това е пакет. Преговорите се водят от ИТРЕ, но ИМКО има и извънредни компетенции по част от текста и най-вече разпоредбите, свързани с универсалните услуги и а, правата на крайните потребители. Това означава, че ИМКО е много важна част от трилога и преговаря директно с съвета. Нашият първи неформален трилог беше на 31 октомври в Страсбург Разисквахме също основните политически приоритети между законодатели и комисията. От перспективата на ИМКО аз повдигнах основния въпрос, а именно дискриминацията между вътрешноевропейските разговори и нуждата от ясни разпоредби за универсалните услуги, също и за хората с увреждане и добро равновесие между потребителски права и иновации и също системата за предупреждаване на ам, и за спешни случаи на 112. Работи се първо по няколко потока, както се наричат. А, един от които ще бъде бъдеща структура на БЕРЕК, на управителният орган. И а, в момента се водят и преговори по поток 2 или насока 2. А, ще има също втори неформален трилог на 6 декември. Сутрешна сесия а, под ръководството на ИТРЕ и второ разпоредби, свързани с мандата на ИМКО. И при нас ще разглеждаме общия подход за правата на крайните потребители, нивата на хармонизация и приложно поле а, и обратният едно, едно, две. Това и очакваме е дискусията. Питам се дали комисията иска да вземе думата. Заповядайте. Благодаря съвсем накратко. Съгласни сме с това, което казахте. И след първия триалог а, беше отбелязан напредък. По време на техническите срещи сме убедени, че втората тристранна среща ще се увенчае с успех. Относно искането от страна на парламента за вътрешнообщностните обаждания и този номер 112. Работим и по този въпрос. Благодаря ви. Сега преминаваме към следващата точка, девета. Становище. За становище става въпрос, докладчикът обаче не е тук. И Okay, colleagues, uh, one minute we will just check whether the reporter... Ще направим прекъсване за една минута, за да видим дали докладчикът може да дойде. So quick update. Um, Сега госпожа Мейдъл е в сградата и да се надяваме, че тя ще дойде скоро, след около 5 минути, но ние ставаме все по-малко тук в залата.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 Okay, so we can continue. И така можем да продължим. Ева Майдел я няма, но има заместник, който ще представлява. Преминаваме към нейния доклад. Предложение за директива на Европейския парламент на съвета за предоставяне на по-големи възможности на органите за защита на конкуренция на държавите членки, за да бъдат по-ефективни, правоприлагането и за гарантиране правилното функциониране на вътрешния пазар. Това също е становище по член 53 по доклад на комисията ЕКОН. Рожа, имаш думата. Както винаги, аз взимам думата. Получих бележка от Ева, която също е в задръстване, така както и ти. And her opinion is the following. <clears throat> the... most... Да, така. Повечето от измененията, които са предложени, са в унисон с предложението на комисията да се предостави по-голяма независимост на, на ОЗК, Националният орган за защита на конкуренцията. Искам да благодаря на докладчите в Сянка за конструктивния подход. Смятам, че всички ем, положиха усилия за да стане предложената директива функционираща, като, бъдат обхва... като бяха обхванати ам, потребностите на ОЗК и като се подобри предложение, подобри приложението чрез член 101 и 102 от договорите. Комисията трябва да разясни някои аспекти измененията трябва да са в съответствие с съществуващите правила. Това е отразено и в а, списъка ми за гласуване. Относно въпросите, свързани с финансирането на НОЗК, мога да кажа. Substantial question on the level of finance which NCAs can apply, we have managed to reach good че постигнахме добър, добър компромис и затова решихме да определим нивото на максималната глоба не по-малко 10% от общия световен оборот на съответното предприятие на годишна база. По време на размяната на мнения с НОЗК стана ясно, че много от тях искат да заложат по-високи максимални глоби от тези 10%, които се предлагат и най-вече за да имат тези мерки възпиращ характер Две, две други теми, които са важни за защита на лицата, които подават ам, сигнали и за а, период а, на охлаждане а, за служителите на НОЗК. това е важен въпрос трябва да се предвиди разумен срок за служителите, които напускат органите и те не трябва да заемат сходна позиция. Това е заложено в член 15. Може да има и по-стриктни срокове за това служителите на ОЗК след напускане на работа да не могат да заемат сходна позиция в сектор, но това може да се превърне в проблем а, при търсенето на персонал а, за запълване на длъжности в НЗОК относно защитата на отделните лица, които подават сигнали, нещо, което е предложено от СИД в изменение 14. Ние смятаме, че тази концепция може да е противоречива, тъй като повечето държави и членки нямат такива установени практики. Ще е противоречиво, освен това, да се въвеждат общи разпоредби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 или надлежна оценка по въпроса. В някои държави членки такива правила могат да са проблем, що се отнася до а, анонимността на тези, които предоставят информацията съгласно общите разпоредби. В допълнение, проекто директивата включва предложение за програма за защита на свидетелите на дружествено ниво. Тези схеми се използват много успешно от Европейската комисия с цел предотвратяване на картелите. Много държави членки имат, така, имат добър, добър опит, що се отнася до програмите за защита на свидетелите. Затова тези общи разпоредби за защита на а, лицата, които подават а, сигнали, не са а, нужни. Тук призовавам всички ам, а, членове на ИМКО да подкрепят становището. Никола а, замества госпожа Грапини. Благодаря. Извинявам се от името на Мария, която не може да е днес тук, защото трябва да участва в заседание на комисията Либе. Искам да благодаря на госпожа Майдел за отличното сътрудничество и ам, искаме да се зачита изцяло принципите и стандартите, така че на ОЗК да бъдат по-ефективни и да допринесат за предоставято на по-високо качествени услуги и стоки на по-приемливи цени. СИД е предложил, предлага 14 изменения, свързани с компетенцията, свързани с политиката за конкуренцията в Европейския съюз на ОЗК на национално ниво трябва да разполагат с съответното законодателство, за да могат да се налагат санкции независимо от това къде оперира предприятието в Европейския съюз и трябва да разполагат на, с съответните финансови средства, за да могат да изпълняват своите задачи и да обучават служителите си. Относно санкциите, окончателният компромис доизяснява текста на комисията и предоставя по-голяма гъвкавост на ОЗК с гаранта за спазване на конкуренцията и ако това не е така, съответните предприятия биват глупявани. Трябва да има ефективна защита за лицата, които подават сигнали в случай на нарушаване на правилата за лоялната конкуренция. Утре ще очакваме подкрепата на други групи по този въпрос. Благодаря ви. Не виждам никой друг от ЕКР. От името на АЛДЕ искам да благодаря на докладчика и благодаря Основната цел беше да има възможност на ОЗК да бъдат изцяло функциониращи. С това предложение можем да го постигнем. Утре а, гласуването ще е ясно и еднозначно. Благодаря на всички за работа по това досие. Ако няма други, които искат думата, можем да прекратим заседанието днес и ще се видим утре в 9 часа. Благодаря ви.